всички повдигнати обвинения срещу него, що се отнася до обида към исляма, нарушаване свободата на изразяването. Така че в Финландия справедливостта победи. Благодаря. Сега започваме гласуването. Както знаете, имаме много... Не, извинете, имаме писмена декларация, пристигнала при председателството, която е събрала необходимия брой подписи, декларация номер 14 от 2011 година, подата от Константинус Пападакис, Ричард Хауикс, Ива Лихтенбъргър и госпожа Викстрем. Става дума за етикети на Брайлова азбука на индустриални пакети. Подписана е от повече от мнозинство от членовете ни и по член 123 от правилника ще бъде изпратена на съответните адресати, като имената на подписалите лица ще бъдат включени в протокола. Мисля, че колегата иска думата, за да каже нещо по въпроса. Е благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря